Добър вечер, продължаваме работа. Сърдечно ви приветствам с добре дошли на заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Точка първа от дневния ред, приемане на дневния ред. Няма предложение за изменения по дневния ред. Точка 2. Съобщение на председателя. Разполагате с бюлетина на комисията ни на хартиен носител. Там е посочен езиковият режим. Заседанието ни ще се излъчва, както винаги, на живо по интернет. Точка 3. Политика на етично поведение на комисията и по-специално назначаването на генералния секретар на комисията. Пристъпваме към гласуването по 129 изменения и текста с измененията. Готови ли сте за гласуване в политическите групи? Нека ви обърна внимание, че резолюцията все още може да бъде подписана. Можете да го направите в писмена форма във всеки един момент когато е налична консолидираната версия. Пристъпваме към гласуване. Има ли възражения? Питам още от сега дали всички имат носите картите си за гласуване. Добре, ако не я носите, по-нататък ще трябва да ни казвате как да отбележим, че сте гласували. Ако не, вземете си я междувременно. Пристъпваме към гласуване. Предлагам първо да гласуваме по компромисните изменения за да може след това да се упростят нещата. Компромисно А за. Компромисно изменение А започваме с компромисните изменения. С ваше позволение. Така по-нататък ще е по-лесно. Нова точка 12А. Компромисно А. За. Против въздържали се, приема се. Компромисно Б в преразгледаната версия, която бе договорена на заседанието на докладчиците в Сянка. Нова точка преди точка 19 в новата редакция за, против, въздържали се, приема се. Компромисно С, точка 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Д за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Ф за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Г за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Х за, против, против, въздържали се, приема се. Компромисно и за, против, въздържали се, приема се. Сега гласувахме по всички компромисни изменения, всички бяха прияти, което значително ни улеснява. Изменение 14, 13 бе покрито от компромисно бе. Изменение 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 20, втората част е оттеглена, първа част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 и 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 24 отпада. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 25 за, против, въздържали се. Нека проверим по 25. Гласуваме електронно. Check And it is, it is adopted. Приема се. Изменение 26. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28. За. Против. Въздържали се. Нека проверим по 28. Checks open.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 Край на гласуването. Кой друг не си носи картата? Всички ли си носят картите? И аз исках да гласувам за 14 за, 15 против. Носите ли си картата или не? Съжалявам. Благодаря, господин Чернецки. Отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно по 78. Моля, гласувайте. 78. 78. Край на гласуването. Ясно, че се отхвърля. 79. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, 83. Господин Бали настоя да го гласуваме отделно. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за. Барт искаше да го гласуваме отделно. 86 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, против, въздържали се. Може ли да проверим по 102? Гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се много ясно. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Сега за преамбила. Първо изменение за против възражали се приема се. Изменение второ за против възражали се приема се. Три за против възражали се приема се. Четвърто за против въздържали се приема се. Пето за против възражали се отхвърля се. Шесто за против въздържали се приема се. Седмим за против въздържали се приема се. Осмо за против въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Сега за буква F, за, против, извинете, извинете, извинявам се много. Окончателно гласуване, електронно, моля гласувайте. Моля, гласувайте. Край на поименното гласуване. 21 за, 3 въз... а, против и въздържали се 4. Аз също съм за. Благодаря много. Благодаря ви. Благодаря и на секретарията. Мога да ви уверя, че работихме наистина много усилено, включително и в неделя вечерта. Лично аз работих и в неделя вечерта. Утре 13 часа е крайният срок за внасянето на изменения за пленарната зала, но е крехък постигнатият компромис, За това ви моля и да оставим текста в настоящия му вариант. Мога ли да помоля? Колеги, тези, които не желаят да участват при изслушването на кандидатите за длъжността е генерален директор на ОЛАФ, моля да напуснат залата колкото може по-тихо. Liebe Kollegin, liebe, ja, could we, ja, can we continue? Може ли да продължим сега? Колкото повече време отделим сега за това, което правим, толкова по-късно ще стане, докато свършим с цялата си работа. Ja, ja, dann machen wir weiter in der Tagesordnung die Anhörung des Olaf. Продължаваме по дневния ред. Изслушване на кандидатите за генерален директор на ОЛАФ. Имаме по 40 минути на кандидат. Ще ги изслушаме по азбучен ред. След изслушването ще прекъснем за малко, за да проведат обсъждане политическите групи. Веднага след това ще гласуваме. По-добре е днес да свършим в 23.30, отколкото отново да започнем цялата процедура в четвъртък сутринта. Първият кандидат е господин Итале. Може ли някой да го въведе в залата, а той вече е тук чудесно. Yeah. Разполагате с 5 минути, за да се представите, след което ще дадем думата за дискусия. А, Виле Ичеле, известно лице, добре дошъл. Is this mine? Yeah, this is no, this is mine, and you have yours on the other side. Somebody has. Nothing. Ah. Yeah. Ah. <laughs> Sorry. Мадам Че. Госпожо председател, уважаеми депутати, позволете първо да кажа, че Олаф е натоварен с изключително важна роля, когато говорим за доверие и за това да се ползваме с това доверие в Европейския съюз като цяло. В момента Извинявам се. Мога ли да продължа? Да, заповядайте. Така, в момента три са основните въпроси, които а, трябва да бъдат центъра на внимание. Доверието, сътрудничеството и мотивацията. Те са твърдо а, свързани с взаимно връзки. Според последното проучване на Евробарометър, Множеството от европейски граждани смятат, че е на лице широко ние на измамите и корупцията в европейските институции. Така че Олаф има решаваща роля в това да спечели и заслужи доверието на гражданите. То, това доверие се дължи на всички части в процеса и се основава на едно задълбочено сътрудничество, пред, което говоря за участие в процеса, имам предвид вас, съвета и а, сметната палата и а, институциите, които се занимават с надзор. Искам да кажа, че Комитетът за надзор трябва да разполага с цялата нужна информация, за да може да осъществя своите функции. Сега за а, ЕПО. Преди около 15 години аз работех в съвета по правосъдие вътрешен ред и още тогава работихме в предварителен план по изграждането на службата на Европейската прокуратура. Аз бях за създаването на тази служба. След 15 години най-сетне е взето решение когато да се започне с тази дейност, така че вече нямаме на къде да правим отстъпление. От самото начало а, се разглеждаха а, и двете функции на ОЛАФ и на Европейския прокурор, като неизменно свързани чрез сътрудничество. И ясно трябва да се каже кой какво ще върши, за да няма нито празноти, нито презастъпване. като синергичните връзки трябва да се оптимизират. Един от най-добрите инструменти с това ще бъде обменът на информация. Добре ще е да се започне на ниво директори. Нормативната рамка се нуждае от известно пояснение и хармонизиране. Така, например, разслазването по отношение на процедурните гаранции в ДДС и допустимостта на докладите на ОЛАФ в националните съдилища. Искам да подчертая, че ОЛАФ ще запази своята независимост и централно място като действащо лице в процеса. Накратко казано, аз виждам ОЛАФ последния начин една безпристрастна, прозрачна, стабилна, етична, ефективна, професионална и вътрешно балансирана и привлекателна като работно място организация. Всички тези промени имат последици е, за работещите в службата, а с тези работещи са най-големият актив. Добре те да се изслушват, да им се даде възможност за по-нататъчно развитие и те да имат добри шансове да бъдат повишени. Госпожо председател, не е нужно да се прави революция, но определено е нужно нещата да се усъвършенстват. Съвсем накратно ще ви запозная с моя опит. От 84-та до 1988 година аз бях с правомощията на прокурор в три различни участъка на полицията. След това заеха с адвокатска кариера. Бях избрат след това за член на финския парламент, където се занимавах с темите за основните права, като част от правосъдната комисия. След това бях и министър на правосъдието и в това си качество участвах в съвета по правосъдие вътрешен ред. Бях избран за европейски депутат в Европейския парламент, където бях в бюджетна комисия, след което станах член на Европейска сметна палата. Аз съм отворен, комуникативен и нямам никакви задължения по отношение на обявяването на конфликт на интересите. Такъв не съществува. Благодаря. Изказване от името на политическите групи. Петри Ма ще започне. Имате по две минути. Една минута за въпрос и една минута за отговор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Етала, за това, че се явявате на изслушването. Имам към вас два въпроса. Първият е за ролята на Европейската сметна палата. За мен тази роля е доста е, интересната. Въпрос ми е, има ли роля Европейската сметна палата в дейността, извършена от ОЛАФ? Използва ли в момента ОЛАФ информацията, която притежава Европейската сметна палата. Вие по някакъв начин е, виждате ли, че там е необходимо нещо се промени? На второ място въпрос ми е за прозрачността. Как виждате прозрачността на ОЛАФ? Какво може да се направи и в частност как се защитават правата на разследваните? а, при сегашната ситуация бихте ли променили нещо в тази връзка? Благодаря. Благодаря за въпроса. Първо за сметната палата. Доста се притеснявам за това сътрудничество с ОЛАФ, между Европейската сметна палата и ОЛАФ, тъй като това сътрудничество е клони към нула. Почти 500 са аудиторите, които извършват одити на място през цялото време. А няма общо обучение, общи е, заседания, нито обмен на служители. Тези аудитори могат да бъдат образовани и обучавани, когато си вършат работата. Аз не искам да кажа, че те не са добре подготвени, но когато отидат на място, те имат подготовка как да а, видят а, евентуалната измама. Много още трябва да се работи в това отношение и за това сътрудничеството трябва да се разширява и за Да обучава. Сега сме изправени пред ситуацията, при която ще разполагаме с по-малко ресурси, така че сътрудничеството е ключов елемент за постигането на по-добри резултати с едни и същи ресурси. Защото това е огромен ресурс и той, според мен незабавно, се нуждае от промяна. Да, за Прозрачността казах, че това е една от основните ми ценности. Аз съм от Финландия и тъй като имам опит в държавното управление, за мен всичко трябва да е прозрачно. Когато говорим за парите на, данъч, на данъкоплатица, трябва да си даваме сметката, това не са наши пари. Така че аз имам готовност да предоставям а, максимална е, обем от информация от страна на ОЛОВ към а, надзорния комитет. и мисля, че така трябва да се работи за напред. Разбира се, е възможно и да има изключения. Трябва да има такива. Разбира се, не става въпрос за текущи разследвания. Благодаря. По, давам думата за други, още въпроси, колеги. Благодаря. На първо място за ролята на надзорния комитет. Както казах, ще ми се да се засили много това сътрудничество. Всъщност бих искал да засиля ролята на, на самата роля на надзорния комитет. Както казах, той трябва да разполага с цялата информация за всичко, което става, с изключение, разбира се, на токущите разследвания ако няма нужната информация, как би могъл да изпълнява своите отговорности. За това това е много важно. Аз съм самия имам опит от надзорен орган, така че знам, че надзорният орган не е враг, той е най-добрият приятел, макар понякога да може да е, взема критични позиции, винаги има възможности за усъвършенстване, така че бих искал да работим в много тясно сътрудничество. Не става въпрос само за надзор. Ясно е казано, че комитетът има и а, съветническа роля. То може да е една етична комисия, ако бъда избран и понякога има, имам затруднения в сферата на етиката, бих попитал за становище а, надзорниците. Колегата Чернецки, заповядайте една минута. Записана сте на моя списък или не? От ЕКР никой ли не иска да вземе думата? АЛДЕ. Okay. Thank you very much uh, and welcome, Mr. Благодаря. Добре дошъл, господин Нетало. Имам два въпроса. Единият вече намери отговор, защото аз също исках да ви попитам за отношенията между ОЛАФ и неговият надзорен комитет. А, защото Олаф е, до сега е давал ограничен достъп на комитета до информация. Как бихте подходили по отношение на достъпа за информацията? Ще давате ли положителен отговор на, всеки, на всяко искане? А, или а, частично, вече отговорихте, но може би малко по задълбочени но На второ място имате дълга кариера, както на национален план, така и на европейско равнище като политик. Така че какво мислите по а, вашите политически инициативи, а, които а, в качество на политическо ли сте сте подемали и как бихте ги оценили? Благодаря. Конкретно предоставяне на информация на надзорния комитет. Казах, ще давам цялата информация, която е възможно да се предоставя. Това е почти всичко. С изключение на текущите разследвания. Но когато случаите бъдат приключени, защо не? Защо да не споделям информация с вас? Всъщност това е начина по който е, трябва да работи ОЛАФ да се обърне към независимия надзорен орган, който отговаря за него и да види какво може да се подобри, особено ако има някои важни дела, които веднага след като бъдат приключени, трябва да бъдат предоставени, да се види какво може да се направи за напред. Защото ако не се предоставя тази информация, е трудно да се говори за стандартите и за това как се работи по случаите. Ако нямате информацията, как може да се разчитате, че е правилна статистиката, която получавате. Аз не бих искал да се поставя под въпрос реалното доверие между ОЛОВ и надзорния комитет. Иначе аз бях член на Комисията за бюджетен контрол, бях докладчик за бюджета на парламента. Работих доста. Но, разбира се, в такива случаи има колеги, които са съгласни, други, които не са. Това е естествено. Благодаря ви. Пачта. Една минута и господин Етеле също една минута. Благодаря, искам да продължим по взаимоотношенията. Добре дошъл, между другото, аз ние се познаваме, но добре дошъл. Искам да се върнем на въпроса за трудните взаимодействия в миналите години между от една страна предходният генерален директор на ОЛАФ и надзорния комитет. Вие Току-що го казахте по отношение на въпроса, създаден от Мартина, че искате да бъдете откровен, открит. Но ако бъдете номиниран и станете генерален директор, ще го работите ли с надзорния комитет? Ще направите ли така, че при тях да се получава напълно прозрачно а, всичката информация за досиетата, ще има ли а, преглед или за разследваните случаи ще направите ли е така, че да а, се погрежда всичко да е било свършено както трябва, как ще гарантирате прозрачността. Да, а, не веднъж вече казах, прозрачността е ключова ценност за мен. Ще давам цялата възможна информация. Това означава цялата информация която не включва текущи разследвания. Виждам а, като толкова важна ролята на сътрудничеството, че аз искам да го за, засиля и не само защото лично го искам, а защото, честно казвам, това е ролята на комитета и също по отношение на това той да бъде етичен комитет, да дава а, е, съответно обратна връзка като надзорен орган и а, консултации по правни въпроси, но и по етични въпроси. Аз мисля, че той е един вид, а, ако става въпрос за контролен орган, аз не съм за. Защо да се създават нови а, нива. Имаме вече професионален надзорен орган. Нека да имаме доверие на неговата работа и Олаф да е длъжен да предоставя цялата нужна информация за това. Колегата Дион. Благодаря. Госпожо председател, аз имам два въпроса. Единият се отнася до контролната функция на надзорният комитет. Разбира се, той може да продължи да работи по своята тездача, ако получи съответните компетентности. Някои държави членки заявяват, че правилата за работа в процедурен план за ОЛОВ не са ясни. Това създава затруднения да се работи съобразно националната нормативна уредба. Как ще осигурите равенство между процедурите, които прилага ОЛАФ при своите е, разследвания и как ще изиграете важна роля в това отношение. Втория въпрос, тъй като става въпрос за длъжност на управленско ниво, бихте ли ни ориентирали какъв тип е, информация като ръководител ще давате. Е, ако правилно ви разбирам, отново задавате въпрос за политиката в областта на надзора и по какъв начин това се съотнася с на практика процедурните правила и права. Мисля, че това ще стане безпроблемно при съвсем малки промени в регулацията. Аз, например, не съм напълно убеден, към днешна дата, че съответното лице няма достъп до а, файловете на ОЛАФ. А при това, че административните проверки няма такава а, голяма тежест и не се ограничават личните права на индивида, както при наказателните разследване. Аз не съм убеден. Първо има проверка, проучване и след това това административно проучване продължава след две години, да речем, като наказателно. Тоест, очак, изминява един голям период от време, през което се разследва лицето. Едно от нещата, които винаги трябва да се гарантират е, е справедлив процес. Но как можете да се подготвите за справедлив процес, ако не сте запознат с всички подробности за себе, за това, което се отнася до вас? И кога започва процеса? Когато започне а, про, това а, разследване, една дълга-дълга процедура. Аз мисля, че а, новата регулация ще промени това и Алов ще може да работи е, по всички тези проблеми, защото сега има добър шанс. но също така шанс да се хармонизира и поясни нормативната база, защото иначе това сътрудничество с Европейската прокуратура би могло да бъде засегнато.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 Господин Кун, благодаря, госпожо председател. Именно за това искам да ви задам въпрос. Най-вече по отношение на ДДС се наблюдава конкуренция между държавите членки и ОЛАФ при разследването на измами с ДДС. Как ще се опитате да избегнете подобен натиск в посока към конкуренция? Как ще работите за преследването на общи цели при предотвратяването на измами и борбата срещу измами, без да се конкурират Олаф и държавите членки? Yes, I, as I said, it must be clarified. E Аз си запазих възможността накрая да задам въпрос от името на ЕНП. Ще се върна на един въпрос, на който не бе отговорено поради липса на време. Въпроса на Денис Де Йонг за управленския ви опит. Какъв е управленският ви опит? Олаф е една голяма структура. Вторият ми въпрос е свързан с отношенията с комисията. Какво е бъдещето на така наречената клирингова къща? Редовните разисквания с Генералния секретарят на комисията по разследванията на ОЛАФ? Благодаря ви предварително за отговор. Uh, uh, Първо, управлението на ОЛАФ. Структурата на ОЛАФ е доста подобна на структурата на Европейската сметна палата от миналото. Има подразделения А, Б, С, които са натоварени с различни задачи и функции. В Европейската сметна палата установихме, че това не е най-добрата възможна структура, че тя изобщо не е гъвкава. Не съм работил в ОЛАФ, не знам точно как функционира, но ако искаме да рационализираме ако искаме бързо да се работи по приоритетите и по нови приоритети, то трябва да има цял екип от служители, както в момента в Сметната палата. Аудиторите работят в голям общ екип, не са разделени на подразделения. Така Олаф според мен ще може да работи по-ефективно особено заедно с Европейската прокуратура. Когато Европейската прокуратура изиска помощ от ОЛАФ, ОЛАФ ще трябва да се задейства бързо. И може да се задейства по-бързо в общ екип. Това е нашият опит. Работата ни с комисията е много важна според мен. Много важно е взаимодействието с заинтересованите, на ОЛАФ с заинтересованите страни. Всъщност комисията в случая не е заинтересована страна, тъй като ОЛАФ е част от структурите на комисията. Затова това и трябва да се установят много добри отношения, основани на доверие с секретарията на комисията и всички генерални дирекции на комисията и нейните служби. Благодаря ви. С това приключихме изслушването. Благодарим ви. Продължаваме сега с изслушванията на останалите кандидати. Благодаря ви. Господин Калфин вече е в залата. Продължаваме с колега, когато също познаваме много добре, по-точно бивш наш колега, господин Калфин от България. Ще ви дам възможност да си извадите бележките. Веднага ви давам думата. Thank you very much. Uh, благодаря ви, госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, госпожи и господа. По процедурата Европейският парламент и Комисията по бюджетен контрол могат да играят активна роля не само при избирането на бъдещия генерален директор на ОЛАВ, но и при определянето на политиката на този важен орган, чиято цел е да защитава финансовите интереси на Съюза и етичността сред служителите на Европейския съюз. За мен е чест да ви представя своите виждания, наред с още трима много добри и компетентни кандидати за този пост. Всички знаем защо бе създаден ОЛАФ и как се разви тази структура от работна група в комисията в орган, провеждащ независими разследвания и взаимодействащи с редица заинтересовани страни. ОЛАФ е постигнал добри резултати, има своето място сред структурите за борба срещу измамите. Но въпреки видимите резултати от изминалите години, ОЛАФ не поддържа гладък контакт с надзорния си съвет и с с парламента. Не е достатъчно прозрачен и последователен в действията си спрямо заинтересованите страни. Според мен най-важната задача на бъдещия му генерален директор е да възстанови диалога с заинтересованите страни. Олаф може да е ефективен и ефикасен, но едновременно с това и прозрачен орган. Неотменима част от борбата срещу измамите и борбата за етичност сред служителите на Съюза. Добрите отношенията с отношения с Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент и с надзорния съвет на ОЛАФ са изключително важни. Всички тези три структури трябва да работят за едни и същи цели. Надявам се, че когато отговарям на въпросите ви, ще мога да се спра по-подробно върху това. Новият директор ще трябва да установи добри работни взаимоотношения с Европейската прокуратура, която ще започне работа идната година. Няма никакви основания тези две институции да воюват помежду си. Очредяването на прокуратурата е много важна стъпка, която дава възможност на Съюза да гарантира и защитава финансовите интереси на данъкоплатците си и да гарантира е, убедителна и ефикасна борба срещу измамите. Европейската прокуратура ще е добра възможност всички случаи на измами да бъдат повод за завеждане на съдебни дела. Но за целта прокуратурата трябва да се ползва с подкрепа от всички страни, включително и от ОЛАФ. Държавите членки трябва да бъдат мотивирани да участват в прокуратурата. Олаф може да изиграе важна роля при укрепването на функциите. Олаф е важен орган, работещ с всички държави членки, разполагащ с изключително добри разследващи служители. Олаф разследва не само измами по европейския бюджет, но и тежки нарушения в европейските институции. Разработва също така програми за борба срещу измамите. Олаф е част от поредица от органи, работещи в борба срещу измамите. Компетентността, с която разполага, трябва да бъде и запазена в полза на европейските граждани. Трябва да има ясно разграничаване между компетенциите на ОЛАФ и компетенциите на Европейската прокуратура. ОЛАФ следва да подпомага прокуратурата. Трябва да се гарантират три неща. Не бива да има припокриване или дублиране при разследванията между ОЛАФ и прокуратурата. Трябва да има свободно движение на информация и в двете посоки. Не бива също така и да има вратички, които да дават възможност за заобикаляне на мерките за борба срещу измамите. Тъй като сега няма много време, ще се спра върху това по-подробно по-нататък, когато ви отговарям на въпросите. Двете институции трябва добре да си взаимодействат, трябва и добре да си взаимодействат с надзорния съвет на ОЛАФ, Европейския парламент и други заинтересовани страни. Поради това, ако бъда избран за генерален директор на ОЛАФ, ще повиша прозрачността и ефикасността на разследванията. Активно ще работя и за ползването на новите технологии при контрола върху разходите по европейския бюджет. Цялата система за борба срещу измамите е на прага на много изначални промени. Според мен Олаф сега няма проблем с разследванията. Там работят много добри разследващи служители. Проблемът е Олаф да стане ефикасен партньор в борбата срещу измамите, както и да се ползва с доверието на гражданите. Борбата срещу измамите не се свежда до изграждането на една силна организация. Организацията трябва да е новаторска, устойчива, ефективна. Тя трябва да гарантира интересите на гражданите. Мисля, че съм достатъчно компетентен, за да постигна тази цел. Чувствам се готов за това. Но сега съм работил под а, натиск. Освен това съм бил и етичен, устоявал съм на политически натиск, работил съм и за усъвместяването на много разнопосочни интереси. Винаги съм постигал резултати. Знам как се работи по европейския бюджет в съвета, парламента и комисията. Работил съм и по съвместното управление на европейски фондове на национално равнище. Компетентен съм по въпросите свързани с европейския бюджет. По него не само трябва да се преразпределя финансиране, трябва също така да се гарантира ефикасно финансиране в интерес на гражданите. Знам кои са основните фактори, допринасящи за измами и как можем да се преборим с тях. Уверен съм, че ако бъда избран, ще се справя добре с задачите на генерален директор. Ще надградя над постигнатото до тук и ще се изправя и пред новите предизвикателства няма конфликт на интереси във връзка с бъдещата ми нова позиция. Не съм извършвал такива дейности в миналото, които да доведат до конфликт на интереси. Благодаря ви още веднъж за възможността да се изкажа пред вас. Имах честа да работя в Комисията по бюджетен контрол. Знам колко сте колко компетентни и етични са кандидатите, които се явяват пред вашата комисия и колко добри професионалисти са. Господин Сарвама, благодаря ви, господин Калфин. Може би не ме помните, но аз пък ви помня. Ролята на Европейската сметна палата. Това е интересен въпрос. Или по-скоро интересен въпросът е дали според вас Европейската сметна палата може да изиграе роля по отношение на Олаф и разследванията му. До момента Олаф Възползва ли се от информацията, с която разполага палатата? Ще внесете ли някакви промени в качеството си на генерален директор? Вторият ми въпрос е за прозрачността. Как ще подходите към прозрачността в ОЛАВ? Какви са според вас правата на онези, срещу които се води разследване? Доколко са били спазвани до сега правата им, що се отнася до прозрачността на работата на ОЛАФ. Благодаря ви, господин Сарвама. По въпросите ви. Първо, ролята на Европейската сметна палата. Става дума за органи, играещи роля в механизма на борбата срещу измамите в Европейския съюз. Европейската сметна палата официално през октомври и ноември миналата година излезе с решение за механизма на взаимодействието между Европейската сметна палата и ОЛАВ. Става дума за обмен на информация, за участието и на двете страни в последващи действия след получена информация. Става дума също така и за много чувствителни въпроси във връзка с оповестяването на информация на това кога и при какви обстоятелства следва да се оповестява такава. Този механизъм е добър, но може би ще трябва да обсъдим и някои въпроси, които будят безпокойство по отношение на ОЛАФ. Вие и други ваши колеги твърдили в миналото, че Олаф работи почти незаконно в случая. и че не се следват процедурните гаранции. Що се отнася до взаимодействието между ОЛАФ и Сметната палата, има вече установена практика. Според мен решението на палатата е добро. И в миналото са били публикувани редица специални доклади за работата на ОЛАФ. Има и много ясни виждания по правните въпроси, свързани с работата на ОЛАФ и ролята на надзорния му съвет. но трябва да има и процедурни гаранции. Не ми отговорихте на въпроса за прозрачността. Казахме, казва председателката, че има по една минута за въпрос и по една за отговор. А в случая вече минаха две минути. Госпожа Яла Сендер. Uh, uh, Благодаря ви. Говаряйки на този въпрос, ще отговоря и на тази част от въпроса на господин Сарвама, на която не можах да отговоря. Прозрачността е до голяма степен се свежда до процедурите за подбор на случаите, по които се води разследването и с това как по-нататък протича разследването както и как се организира процедурата в ОЛАФ. Трябва да се подобрят процедурните гаранции. Те са свързани с правата на тези, срещу които се води разследване, както и с възможността за прозрачност и обективност в работата на ОЛАФ. Що се отнася до случаите, които се предават на националните съдилища, само по 30% има резултат. Това е изключително ниска ефикасност. Затова и казах, че трябва да се повиши ефикасността тук, според мен, Европейската прокуратура ще изиграе важна роля. <clears throat> Част от случаите директно ще бъдат предавани на националните съдилища. Европейската комисия трябва да доразработи политиката си за хармонизирането на различните административни и съдебни системи. Така ще има по-добри възможности за сигнализиране на измами. Така или иначе Европейската прокуратура ще изиграе много важна роля в това отношение. Госпожа Блабайова, благодаря госпожо председател. Добре дошъл сред нас. Виждам, че имате опит с европейските финанси на национално и на европейско равнище. Смятате ли, че трябва да се подсили ролята на ОЛАФ в системата от институции, борещи се срещу измамите с публично финансиране? Кои според нас са областите, в които има най-голям риск от измами по европейския бюджет? И в кои области трябва да се увеличи прозрачността на работата на ОЛАФ? Още един въпрос, много важен за нас. Как ще изградите и запазите по-добри отношения с надзорния съвет на ОЛАФ? Имате ли ясно виждане по въпрос? Благодаря за въпросите, госпожо Длабайова. По активната роля на ОЛАФ в системата за борба срещу измамите. Ще има такава, когато Олаф намери своето място и по отношение на новата Европейска прокуратура. Европейската прокуратура ще е много силна структура, която директно ще може да сезира националните съдилища. За съжаление, не всички държави членки ще участват в тази структура. За това и Олаф трябва да запази своята роля в държавите членки, докато те не се присъединят всички към прокуратурата. Има няколко фактора, посредстващи измами, като например измамите с ДДС. Трансграничните измами с ДДС, по данни на комисията, възлизат на 150 милиарда евро. 50 милиарда се падат на така наречените измами от тип въртележка. Освен това, контрабандата с тютюневи изделия. Тук също има риск от измами. Обществените поръчки също са рискова област. Има също така и проблеми с финансовите инструменти. По всички тези рискови области има план при процедурите на ОЛАФ, но процедурите могат да бъдат подсилени. Мога да се спра по-подробно върху това, ако мога. Надзорния съвет на ОЛАФ. Още само 10 секунди по този въпрос. Много е важно когато се вземат решенията за предварителния мониторинг върху дейностите на ОЛАФ, това да се прави заедно с надзорния съвет. Така ще се гарантира независимостта на ОЛАФ, ще има и контрол, някакъв контрол върху това, което прави ОЛАФ. Колегата Штас. Благодаря, госпожо председател. Добре е дошъл на бившия ни колега. Имам въпрос към вас като потенциален нов генерален директор на ОЛАФ. Има много случаи, отнасящи се до вашата държава или може да има такива. Вие имате политически опит, за... изпълнявал сте политически функции, но как можете да се дистанцирате, ако има случай на измами или корупция във вашата страна? Как може да се предпазите от конфликт на интереси в такъв случай? Бе зададен и въпрос за бившия генерален директор на ОЛАФ. Нямаше сътрудничество по негово време. Много трудно бе за генералния директор да работи с надзорния съвет на ОЛАФ. Вие какво смятате по въпрос? Ако има случай на разследвания срещу България, то разбира се, аз няма да участвам във вземането на решение. Генералният директор на ОЛАФ трябва да се дистанцира по отделните случаи ако иска да изпълнява функциите си. В противен случай би заел страна. Но ако има случаи свързани с, съответната държава или с предходни функции на генералния директор, то той не трябва да взема отношение. Това трябва много ясно да се постанови още от самото начало. Много добре съм запознат с проблемите на бившия генерален директор с надзорния съвет. Бил съм на заседание на тази комисия, на които подробно сме обсъждали въпроса. Много бяха окупани и позициите поради нормативната уредба, поради междуличностни отношения и други фактори, които в момента не са на лице. Към момента ръководителят на надзорния съвет е човек, когато познаваме много добре господин Мулдер. Надзорният съвет е изключително важен при гарантирането на независимостта на ОЛАФ. Надзорният съвет трябва да е независим. Трябва също така да се вземе решение и по въпроса за това дали надзорният съвет трябва да има достъп до информацията, с която разполага ОЛАФ. Не когато, разбира се, има текущи разследвания. Господин Де Йонг. По въпроса за достъпа до информация, и това къде се тегли чертата по въпроса за достъпа до информация. Има проблеми по някои вече приключили разследвания. Нещата се свеждат до конкретния случай. Много държави членки заявиха, че Олаф не се здобива с информация винаги в съответствие с процедурите в държавите членки. Какви процедурни гаранции ще предвидите, за да няма злоупотреби? Благодаря, господин Дейонг. Един от основните проблеми, които трябва да бъдат решени, са процедурните гаранции и предварителният мониторинг. Европейският съд извършва последващ контрол върху дейността на ОЛАФ. Процедурните гаранции са свързани с правата на лицата, срещу които се води разследване, с правото на достъп до преписките, правото на предвиждане на разумни срокове, правото на неприкосновеност на личния живот. ОЛАФ в никакъв случай не може да събира лични данни на място. Това трябва да е повече от ясно. Трябва да има пълна прозрачност по този въпрос, ако не искаме Олаф да бъде заподозрян. кога, докато всички държави членки не се присъединят към Европейската прокуратура, предварителният мониторинг трябва да се извършва от надзорния съвет. При всички положения трябва да има много ясни процедурни гаранции при действията на ОЛАФ. Bonjour, monsieur Calfin. Euh, je voudrais vous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 много благодаря, господин Калфин. Помня много добре лятото на 2015 година. Тук в комисията КОНТ загледахме няколко въпроса, свързани с ОЛАФ. И темата беше доста щекотлива. Един от случаите Ставаше дума за това, че над 70% от препоръките на надзорния комитет не се при, прилагат а, от ръководство на ОЛОВ. Над 100 е, разследвания са започнати една сутрин, е, някъде в началото на февруари 2012. Как можете да гарантирате, че такива неща няма да се допускат в бъдеще? Благодаря. Благодаря ви много, господин Лаков, за вашия въпрос. Но отново се връщаме към взаимоотношенията между надзорния съвет и ОЛАФ. Мога да кажа още веднъж, че това трябва да са взаимоотношения на сътрудничество, защото надзорният комитет е органа, който е гарантира независимостта на ОЛАФ и абсолютно е безмислено да се навлиза в противоречие между двата органа. Знам а, какви са причините за предните случаи. Даже имаше различия в личните виждания за това кой какво да прави, каква информация да има. А, това е обаче минало, а, защото надзорният комитет е надзорен орган и трябва да получава информация чрез автономен секретар, който, секретарят, който работи с него, но а, също така да се разшири неговата дейност, както казах, с предварителния мониторинг на всички дейности на ОЛАФ. Това трябва да бъде не само практика, то трябва да бъде заложено в нормативната уредба. Благодаря, госпожа председател. Извинявайте, че закъснях, но тази сутрин ми отмениха полета от Кардиф и едва да из... не изпуснах представането на Ивайло. Колегите казаха няколко неща за надзорният комитет. Мисля, че нов надзорен комитет, нов генерален директор е ново начало а, става въпроса и за друго ново нещо, Европейската прокуратура. Как ще гарантирате, че няма да има а, дублиране между прокур... Европейската прокуратура и ОЛАФ? Какво място ще има ОЛАФ в разследването и, и съдебното преследване на нередности, е, особено по отношение на бюджета и възстановяването на бюджетни средства от Европейския съвет?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 новата Европейска прокуратура и ОЛАВ. Това все още е законодателство, което се твори в момента. мисля, че а, трябва много активно да се работи за довършването му. Това, което виждаме на европейско ниво, според мен, е взаимоотношението на между финансовата политика и е, финансовата полиция и прокуратурата. Като паралел ОЛАФ много ясно а, трябва да има а, място в взаимоотношението с Европейския прокурор, за да се отнасят случаи на вниманието на Европейския прокурор. Разбира се, има и някои ограничаващи фактори, като например, че не всички държави са част, се присъединяват към Европейската прокуратура. Това ще им води някои специфики, но не може да се допуска дублиране на функциите, но също така не може да се добавят и а, появата на дупки, а, празнини, където никой да няма отговорност. Трябва да има обмен на информация двупосочно. ОЛФ трябва да се възползва от много по-засилната роля на Европейската прокуратура, за да може всички случаи на нередности да стигат до съда. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Аз ще се изкажа сега с въпрос. Какъв е опитът ви с полицейските разследвания? Не вярвам, че е достатъчна само добра воля. Човек трябва да може и да работи като специалист трябва да е наясно с това какви са ограниченията, на които са изложени у нези, които водят разследванията. Вторият ми въпрос, какво е вашето виждане за бъдещето на така наречената клирингова къща, по която комисията обсъжда своите случаи с ОЛАФ? Тук възниква въпроса за независимостта на генералния директор на ОЛАФ. Процедурата за клиринговата е къща това означава среща между генералния секретар и комисията за обсъждане на всички случаи, които, става, които засягат служители на комисията. Това е наречено клирингова къща. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до експертността, аз нямам опит като полицейски или разследващ служител, но в моята страна съм, имам опит в разследването на, на големи таки, финансово съотносими случаи. Банковата система ми е позната много добре. И а, също така, според мен, измамите в обществения сектор, обществения бюджет са основното нещо. Не е необходимо да се знае абсолютно всичко в подробности. Освен това има толкова професионалисти, които имат необходимия опит като разследващи. Сега не е въпросът да се увеличи броя на разследванията, а да се намери удачното място в новата структура за ОЛАФ и прокуратурата. Благодаря, че ви задавате този въпрос. Разбира се, аз ще разчитам разчитам на експертността, която е на лице. Сега, когато се обсъжда лице, което е от комисията, това е ролята именно на клиринговата къща. надзорният комитет трябва непременно да присъства. ОЛАФ не може да прави това сам, за да се гарантира възможността и свободата на ОЛАФ да работи. Мисля, че това е в правомощието на Що се отнася това, кои са тези хора от комисията, отново трябва да се прилагат всички процесуални гаранции за защита на лицата, които са обект на разследване. Колега. Е, Бълчетис, имате думата. Благодаря. Трябва да кажа, че много се радвам отново да видя тук кандидата, кандидатстващ за много важна длъжност. Това е втория кандидат а, тази вечер. Вие сте втори кандидат а, и виждам, Има ли добър сигнал? Чувате ли? Всичко е наред с звука. Добре. Ох, аз се разсеях. Как, какъв беше въпроса ми? Много съм ви благодарен. Радвам се е, да видя, че вие сте доста добре запознат е, с е, Олаф. Вие се явявате като кандидат за длъжността с високо чувство на отговорност. Доста въпроси вече ви бяха зададени, но друг важен въпрос е следния. Според вас, кои са трите основни задачи за промяна на принципите на дейността на ОЛАФ и кое е важно, за да се променят взаимодействията, взаимоотношенията между ОЛАФ на Европейската комисия и държавите членки. Тъй като голяма част от това какво става в ОЛАФ зависи от това, тъй като те носят правната отговорност за вашата дейност в комисията. Благодаря ви много. Европейската комисия трябва да вършим доста много неща, включително да помага на ОЛАФ. Едно от тези неща е усилието за постигането на равновесие и а, възможността да се изготвят доклади по същия начин, а, по един и същи начин докладите, защото имаме разминавания в националните системи, административно-правно или наказателно право отношение. Комисията трябва да по същия начин да подхожда, както установява контролите за бюджета и Олаф, като е, част от Европейската комисия, мога да кажа, Европейската комисия дава възможност на Олаф, бидейки нейн вътрешен орган, да дава увереност за случаите на измама, като това административно ОЛАФ е, е вътрешна част от комисията, затова говорим и за този въпрос явно за а, клиринговата къща. Вашия въпрос, както и на госпожа е, Греслер, ще отговоря всяко нещо, което се отнася по някакъв начин до Европейската комисия. Тогава ОЛА трябва да работи а, е, заедно с надзорния комитет и отново чрез механизма за предварителен мониторинг, който трябва да има възможност да функционира. Колегата Пирински, заповядайте. Благодаря ви много и горещо добре дошъл господин Калфин. Е, имам следния въпрос към вас. Вие говорихте за това колко е важен подбора на случаите. Споменахте също и огромния брой измами, свързани с ДДС и този тип измами. Знаете, че има значително нарастване на, на вниманието а, към а, укриването на данъци и изпирането на пари. Цяла нова индустрия възниква а, в тази връзка. Смятате ли, че а, а, Олаф, а, ако вие станете него генерален директор, трябва да подбира а, и типовете дела, така че да се обхванат и такива в тематика, която до сега като че ли не е била обхващана. Ще ви моля да се съгласите с мен, защото поне в ня... има и някои държави, които поне така изглежда, се считат за по-засегнати от корупция от други. Благодаря много, господин Пирински. Определено избора на случаите, когато питате някой от Олаф, той ще ви каже, това е много голям успех, те са много съотносими и много високи, висока а, успешност има на работа, но истината е, че работата е такава, че у, а, публиката остава с впечатлението, че не е много ясно, не са ясни механизмите, защо едно дело се гледа, а друго не. А това а, определено е още една част а, от усилията за а, повече прозрачност. Трябва да има по-ясни правила за подбора. И, а, както и казах, трябва да има нов а, разработен а, регламент или регулация по отношение на а, предварителния мониторинг. ОЛАФ трябва да работи това в идеалния случай сътрудничество с Европейската прокуратура, но непременно и с надзорния комитет трябва да има едно звено, което да се занимава с това, с подбора на тези случаи, но отново и да, да се дава увереност на обществеността за прозрачността на начина по който това става така. Аз не подценявам усилията, които сега се полагат, но трябва да се направи нещо, за да се оформят по-прозрачно критериите за подбора на случаите, които се разглеждат. И още нещо, което вие казвате за ДДС и всички тези големи случаи. Това са случаи, където комисията трябва да се намеси. Аз знам, в момента се разработват там а, също а, работа за това как да се възпре а, дейността в тази а, сфера на значителни измами, ДДС-то. Господин Ландела Франка, имате думата. Благодаря, госпожо председател. А, както и при предходния кандидат. С удоволствие приветстваме още веднъж бивш наш колега от Европейския парламент. Имам два въпроса към вас. що се отнася до ресурсите, с които Европейския съюз разполага, за да се бори с измамите. Смятате ли, че ресурсите са достатъчни? В някои случаи вие говорихте за критериите за приоритизиране на работата, но бихте ли били така любезен да споменете какви критерии вие бихте ползвали в тази си длъжност за предприемане действия. Аз задавам този въпрос и на другите кандидати. Как ще приоритизирате взаимоотношенията си с настоящата парламентарна комисия? Знам, че вие имате тук роля, имате опит в Европейския парламент и знам, че благодарение на това ще бъдете страшно активен в рамките на мандата на тази комисия, но как бихте определили приоритетите си? Uh, Благодаря ви много, господин Салафранка, за вашите въпроси. Uh, каквато и администрация да попитате, те ще ви кажат, че ресурсите, ако бяха още малко по-големи, е, ще да има още повече резултати. Ако говорите е, за финансовите, е, имаме данните, също и програмата RQ, която а, участват различни участващи а, действащи лица, митници и така нататък. Аз не мисля, че е, трябва да се мечтае за някакъв лукс е, като ресурсно обезпечение на е, ОЛАФ. Все пак трябва да, да погледнем и за това какви са препоръките, как те трябва да бъдат доведени до край и какво е възможно. Финансовите ресурси, надяваме се, с създаването на Европейската прокуратура по отношение на човешките ресурси и разделението на задачите между двата органа също ще повлияят на ресурсите. Пет години като работил в тази парламентарна комисия, аз съм убеден, че има изключително важна роля Европейския парламент, който говори тук от името на европейските граждани и по отношение на работата на ОЛАФ, защото ОЛАФ трябва да бъде редом с европейските граждани, Европейския парламент, тази комисия, когато говорим за борбата с измамите. Сега да бъде отворен, нямам предвид да бъде отворен за конкретни разследвания, защото това не е а, такава роля за един разследващ орган, но става въпрос а, за а, препоръки, за взаимоотношения, с, взаимовръзки с други органи, а включително Европейската прокуратура. Тези въпроси трябва да бъдат обсъждани и изяснявани съвместно с този, тази парламентарна комисия. Иначе ми се струва, Олаф няма да изпълнява възложените му правомощия с чест. Благодаря ви. С това приключихме с това изслушване. Благодаря ви, че участвахте. Благодаря. За нас бе удоволствие. Сега господин Крюгер ще бъде поканен да влезе в залата.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 Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря ви за предоставената ми възможност да ви изложа своето виждане за бъдещата роля на Европейската служба за борба срещу измамите, както и да ви изложа мотивацията си и да ви докладвам накратко за опита си. Госпожо председател, госпожи и господа, да се оглавява експертно-професионална организация като ОЛАФ изисква голяма сфера и голям набор от технически, професионални и управленски умения. Не може да се допускат импровизации. Трябва да има човек, който познава работата от всички агли като магистрат в Върховна одитна институция започнах да работя по отношение на да работя за проверката за редовността на публични средства, включително европейски. Аз разработвах и прилагах раз, различни стратегии за оценка на риска и превенция на риска в международни международен контекст, като служител в Сметна палата, аз знам, че не минава почти седмица, в който да нямам резултат от административни проверки, които да предлагам на френския еквивалент на бъдещата Европейска прокуратура. Имам въпроси за бъдещето на ОЛАФ. Ще се огранича до три а, думи. А, Б, С, трите основни приоритета за моя мандат. А, за отчетност. Б, смелост. С, увереност за отчетността, защото независимостта и отчетността са двете лица на една монета. Аз ще работя с всички участия в процеса с пълно спазване на своя мандат, а по-специално надзорният комитет на ОЛАФ, е, е, европейските органи, включително вас и Европейската прокуратура. А, това е, е една огромна възможност да се е, управлява Олаф както е, трябва да се налагат необходимите административни санкции при нужда. Смелост. Смелост в смисъл на възможност да се демонстрира кораж и зрялост като капацитет, а не безразсъдно. Смелост при нужда да се променят нещата, да се подберат делата там, където ще има най-голяма стойност да се прилагат препоръките и, да се, и последващите действия след тях. Да се засили превенцията. Ще завърша с, увереност. Увереността и отличните показатели трябва да се върнат в организацията, да се привлича талант, да бъдем сила в дигиталната дигиталната ера да се използват методите за търсене на данни в големи масиви и, между, и а, изкуствен интелект, така че да се пресече а, проявата на нередности и измами Дами и господа, в тази е, битка аз имам нужда от вашия ангажимент е, и подкрепа в, в е, отговор. Може да разчитате напълно на мен. Благодаря. Благодаря да започнем с други, с въпросите на колегите. Do you see a role for the European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 Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос. Нерядко не функционира добре аудитирането в Европейската комисия. Не се установяват проблеми. Проблеми се установяват, когато разследвам Олаф. Какво смятате вие във връзка с този проблем? По много одити не се установяват проблеми, а след като Олаф е извършил разследване, се оказва, че има проблем. Липсва ли нещо от страна на Европейската комисия? Може ли да се направи нещо при обмена на информация? Как ще направите разследванията в ОЛАФ много по-прозрачни и много по-видими? Благодаря. Засегнахте много важен въпрос – когато се кандидатирах за тази позиция, бях изненадан от броя случаи, при които има голямо разминаване между препоръките и онова, което е било предприето по тях. Това, според мен, от части се държи, дължи на липсата на състезателна процедура на края. Никога не бих приключил работа по един случай, ако не съм напълно сигурен, че съм разбрал позицията на хората, които съм аудитирал и че те са разбрали моята позиция. Защото ако излезете с доклад, в който има фактологически грешки, или се съдържат предложения, които другата страна никога няма да приеме, например за размера на подлежащата на възстановяване сума, то тогава нищо няма да се получи, защото още от самото начало липсва съгласие. И много от кошмарите, до които се стига в последствие по-нататък при процед... в процедурата, могат да бъдат избегнати, ако страните се вслушват една в друга в началото. Благодаря, госпожо председател. Господин Балчитис. Явно нашата основна цел и вашата основна цел е в бъдеще да има все по-малко измами. За да постигнем тази цел, трябва да има тясно сътрудничество между държавите членки. Скоро държавите членки ще станат от 28-27. Във всяка държава членка на всеки 4 години се провеждат парламентарни избори, има промени сред политиците, промени на ниво правителство, от които проистичат и промени в политиките. Не смятате ли, че в бъдеще ще трябва да има по-тясно сътрудничество между ОЛАФ и правителствата, между ОЛАФ и правителствените ръководители, за да може да има общо виждане по въпроса за договореностите, които трябва да се постигнат, за да има Олаф достъп до определени данни, за да може Олаф сам да реши без разрешението на когото и да било да започне разследвания. Не смятате ли, че това е една трудна задача? Да, наистина, това е една много трудна задача, с която трябва да се справим. Ролята, която играят държавите членки по отношение на приходите и разходите е много значителна. Има големи разлики между отделните държави членки. Звената за координиране на борбата срещу измамите в държавите членки не са толкова активни, не се използват особено. Това трябва да се промени, трябва да се изгради мрежа, която да може да реагира по-добре. Ако някъде има добри идеи, то те ще трябва да могат да бъдат обсъждани и в други държави. Ако има проблем с изпълнението на разследващите правомощия на Олаф или във връзка с надежността на докладите му някъде и тези проблеми са били решени и другаде, то ще трябва този добър опит да може да се обмени – някои държави членки са изминали вече много дълъг път в борбата срещу измамите и корупцията, но ние не гледаме на нещата в рамките на цялостна система. Работим по отделни случаи, без да имаме обща представа за нещата. И това трябва да се промени. Благодаря. Ще се изкажа в слота за ЕНП. Имам три въпроса. Първо, какъв е опитът ви с полицейските разследвания? Второ, каква е ролята на така наречената процедура клирингова къща? По тази процедура всеки месец генералният секретарят на комисията разговаря с Олаф по случаи засягащи служители на комисията. Тук възниква въпросът за независимостта на Олаф. Третият ми въпрос. Подкрепя ли се вашата кандидатура от френското правителство? Благодаря ви за отговорите. Ще отговоря първо на последния ви въпрос. Разбира се, че кандидатурата ми се ползва с подкрепата на правителството, но аз не съм продукт на френското правителство. Не съм се кандидатирал по силата на решение на френското правителство сам реших да се кандидатирам, узнах, че е вакантен пост, който напълно отговаря на моя опит и на моите умения и за това реших да се кандидатирам. Клиринговата къща. Доста е сложен този въпрос може да се каже, че се оказва въздействие върху правомощията за разследване по тази процедура, но тя може да се разглежда и като възможност за диалог, за състеза... състезателна процедура на края на разследването. Ако сте съгласни с нещо, то това не означава, че трябва да забравите за мандата си и за задълженията си. Понякога разследващите или забравят за задълженията си, или не разследват, или пък започват да се притесняват и се опитват да установят проблеми там, където няма проблеми. Трябва да запазим спокойствие, да приложим процедурите, клиринговата къща може да допринесе за това. В две отношения имам опит с полицейските разследвания. Доста често общувам с органите на съдебната власт. Така непряко си взаимодействам с разследващите полицаи, непряко си взаимодействам с тях чрез съдебната система. А в началото на кариерата си упражнявах и контрол върху полицейските органи, така че съм запознат отвътре с работата им. Упражнявах контрол върху това как те разходват публичните средства във Франция. Благодаря ви, благодаря ви за участието. Радваме се, че участвахте. Благодаря. Продължаваме с следващия кандидат. Предстои да изслушаме и последния кандидат, господин Млицки, който е пред залата. Веднага можем да започваме, ако сте готов. Имате думата. Уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е чест днес да ви представя своите виждания за работата си като евентуален генерален директор на ОЛАФ. Първо, връзката между ОЛАФ и Европейската прокуратура. Ясно е очертана ролята на Европейската прокуратура в директивата за борба срещу измамите в ощърп на финансовите интереси на Съюза по наказателно правен ред и в законодателния акт за очредяването на прокуратурата прокуратурата разполага със свои определени функции, които не трябва да се припокриват с тези на ОЛАФ. Ролята на ОЛАФ ще се промени в бъдеще. ОЛАФ в бъдеще ще провежда административни разследвания, включително и разследвания по отношение на служители на Европейския съюз, на външната помощ, на централизираните разходи и Случай по ДДС на стойност под 10 милиона евро и не с трансграничен характер. В бъдеще Олаф ще работи по-скоро за съгласуваност на политиката, изграждане на капацитет, например по програмата РКЮ, ранно откриване и превенция и събиране на информация. Член 101 от регламента за Европейската прокуратура ясно разписва улесняване, координация и подпомагане на ЕПО като функции на ОЛАП. Няма да се съревновават двата органа. Ясно ще са разграничени компетенциите им. Какво означава това за мен като евентуален бъдещ генерален директор на ОЛАП? Ще трябва да обърна внимание на последиците за служителите на Олаф от всичко това. Служителите на Олаф, поне тези с които съм разговарял, много се гордеят с работата си. Те гледат на Олаф на, като на нещо, като прокуратура, но в бъдеще ще намалее броят на служителите на ОЛАФ, което може да доведе до страх, до безпокойство сред служителите. Мисля, че има само една възможност за бъдещи действия. Ако бъда избран за генерален директор, ще трябва да създам сред служителите ново чувство за тяхната значимост, като им дам, например, възможности за кариерно развитие, например, чрез командироване в Европейската прокуратура. В бъдеще ще трябва Олаф да ще трябва да им предоставям повече подкрепа. Как мога да направя това, като степен до сегашния си личен и професионален опит? Ще трябва да отведа Олаф към една нова ера. За целта ще трябва да вляза в ролята на посредник в трудни времена. С това съм се занимавал през изминалите 10 години в СТО. Преди това 5 години работих в секретарията на ООН по мироопазващи мисии. А в СТО пък съм работил за изграждането на мостове между старото и новото ръководство. Влизал съм и в ролята на посредник в други и спрямо други институции на Европейския съюз, като например вашата. Трябва да вляза в такава роля в бъдеще. Новата роля на Олаф като партньор на Европейската прокуратура – дава възможност за повече сътрудничество, за по-добри отношения с надзорния комитет. Той всъщност също може да влезе в ролята на посредник между ОЛАВ и прокуратурата. В такава роля можете да влезете и вие. Какво друго мога да предприема? Бе ми казано, че съм обаятелен лидер, че мога да мотивирам хората и че мога да работя с мрежи генералният директор на Олаф може да е много самотен на поста си и доколкото разбирам е бил самотен. Изключително важно е за това човек да работи в мрежа с всички служители на ОЛА, с служителите на комисията, с членовете на вашата комисия, с съвета. Винаги ще съм готов да ви дам съвет, ако това е необходимо. Ще бъда готов и да се уча. Признавам, че трябва да се уча. В продължение на 15 години съм провеждал разследвания в рамките на многостранни форуми и организации. Работя съм в организация, с в която са членували 195 държави членки. В тази организация е имало разлики в нагласите, в вижданията, които съм можел да преодолея единствено по дипломатичен начин. Започнах кариерата си като магистрат. В миналото вие винаги сте задавали въпроса за това как можем да гарантираме правата на онези, срещу които се води разследване. Именно това съм правил в ролята си на магистрат. Трябва да се постигне баланс между защитата и обвинението. Освен това, сами семе на баща съм на двама синове. Това също е важно според мен. Не съм бил на политическа длъжност, не съм заемал длъжност в Европейския съюз, не съм бил и на висша ръководна позиция в правителство, но съм работил в продължение на 15 години в специализираните агенции на ООН, работил съм и в СЗО, работил съм по въпроси свързани с етичността в Йемен, в Сирия, в много други държави. Бил съм съпредседател преди около 10 години на работната група за разследване, състояща се от ООН и Европейския съюз. Проведохме разследвания по отношение на летището в Прищина и една енергийна компания в Косово. Не съм из... заемал длъжности в миналото, които да водят сега до конфликт на интереси. Благодаря ви. Господин Сарвама. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за изложението. Господин Лицке, имам два въпроса. Ще ги задам на английски. Ролята на Европейската сметна палата. Може ли тя според вас да изиграе роля и каква следва да е тя във връзка с разследванията на ОЛАФ? Трябва ли Европейската сметна палата да изиграе по-силна роля? и какво ще направите по въпроса? Второ, прозрачността. Как като цяло ще подходите към прозрачността като генерален директор на ОЛАВ? И как според вас следва да се, са били защитавани до сега правата на тези, срещу които се води разследване? Като се има предвид, че ОЛАВ, според мен, не работеше особено прозрачно до момента. Благодаря ви за въпросите. Въпросът за Европейската сметна палата засяга до голяма степен и въпроса за новата роля на ОЛАФ. ОЛАФ следва да подпомага Европейската прокуратура. Трябва да се засили за това сътрудничеството с Европейската сметна палата. На всички свои предишни функции в СТО и в ОНЕ съм работил за много тясно сътрудничество, но в Европейския съюз това е по-различно. Когато говорим за мрежи, за взаимно допълващи се функции, то най-напред ще се насоча към Европейската сметна палата. Прозрачността. Прозрачността върви ръка за ръка с отчетността. Трябва като цяло да се запитаме доколко прозрачно работи ОЛАФ и доколко трябва да има прозрачност в работата му. По някои случаи има ограничения, свързани с поверителността, например. Работата на Олаф и подотчетността му спрямо надзорния му комитет и спрямо вашата комисия тук трябва да се постигне повече. Доколкото знам, е имало предложения и за процедурни гаранции. С интерес следя работата по този въпрос и ще работя и заедно с вас, госпожа Яла Сендер. Sí. exactamente.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 Благодаря. Ще отговаря на английски как аз научих за това? Аз казах, че има много добра мрежа и директорът, генерален директор на ОЛАФ е може би най-водещата фигура по отношение на борбата с, с измамите, би го казал в световен мащаб, включително някога работя в Световната банка. Аз а, мисля, че това е следваща стъпка за мен. За мен това е шеста стъпка, това е интервю. И аз минавам по целия път а, за а, успехите. Като разследващ съм а, установил, че трябва да имаш голямо търпение. Няма да ви казвам, аз това съм го правил и съм правил това. И всичко това беше най-големият успех. Може би най-големият ми успех наистина беше в Косово, когато се отмени един търк за един ТЕЦ за 3,5 милиарда. А това не беше обаче мой успех като Андреас Мицки, а съвместен успех на съвместна работна група с специалисти от ООН, Европейския е, съюз. Около 100 долара, може би, е, могат също да бъдат успех, ако успех ще докаже това пред съда. Успех е, когато имате в една система по-добра, по-изчистена, по-добре проверявана система за възлагане на обществени поръчки. Това също е успех и като бройка е, може би отново в Косово, този случай с Теца е поради е, това, че беше успешно анулирана търга за Теца. Благодаря, госпожо председател. Вашата биография е впечатляваща. Вие казвате, че имате опит и а, в ръководството на големи организации? Какви а, неща биха компенсирали това, че не сте работили в големи а организации на европейското поле в водеща функция. И също така предният генерален директор на ОЛАФ поставя като модел 20 месеца като срок, което не отговаря на 90-те, които са по регламент. Вие как смятате, че може да се е, подходи по тези срокове и как може да се намалят? Благодаря много. Аз ще бъда малко провокативен и ще кажа, няма е, менеджер, който е, да може да е, овладее е, повече от 8-10 души. Тук, когато ръководите някого, трябва да определите кои са тия 8 или 10 души. Аз виждам тази роля като работа заедно с водещите фигури, водещите служители в ОЛАФ. Това е голяма организация в не, може би е по-голяма, но аз мисля, че имам този потенциал и мога да направя следващата стъпка. Не винаги можеш да казваш, това съм го правил, мога да направя още еднъж. Добре е да се казва, това съм го направил, сега е време да направя следващата стъпка. А за втория въпрос няма разследващ орган по света, в който да няма затруднение с сроковете. От една страна имате графици, срокове, от друга страна процесуални правила, задължения за защита на права, може това да означава, че ще ви трябва един ден повече от предвиденото. Аз съм убеден, че създаването на Европейската прокуратура и вписването на ОЛА в тази структура ще намали и натоварването да не се води всяко проучване до последната глътка ако вземете е, нещата при сърце сериозно, е, както каза господин Савама, и ако наистина искате да се изпълняват функциите, ще, е, този, тази ефективност ще доведе до съкръщаване на сроковете. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл на кандидата. Интересно ми е какво казвате за опита си в Косово и разследването за, за системата, за системата в Косово, за тази фирма в областта на електропроизводството. По какъв начин се справихте с това разследване? Да, наистина имаше одит, който беше установил някои основни данни, някои сигнали, които ни задействаха, в резултат на което ООН е, и за мен, доколкото знам, това е първия случай на такова сътрудничество. и заедно с Европейска комисия се създаде е, те наречената съвместна група. Тази съвместна група е двойствен орган. От една страна се оглавява от ООН в, от Нью Йорк, е, господин Бруна от е, Брюксел и аз работех там. Първо бях заместник ръководител от страна на екипа от към ООН. В тясно сътрудничество работихме с другата половина от екипа от Европейския съюз, защото знаете, това не е лесна работа. Аз имах, а, имам а, задълбочени виждания и знания за Европейския съюз, именно благодарение а, на това сътрудничество. Сътрудничеството беше лесно. Имахме 15 разследвания, от които 12 бяха отнесени към ам, прокурор. Прокурорът е международен. Той, а, него, той имаше седалище в. А, Нью Йорк, защото спомните, че тогава Косово беше територия управлявана от ООН. И аз имах задължения, тъй като административно отговаряхме за тази територия в нашия Атео и а, имахме един от най-големите успехи в това, че установихме връзки между корупционни и други престъпления, които тогава се разследваха е, в Косово, а, например, военни е, престъпления. Като не, не говоря тук за същината, а за, а, е, за процентите, за връзките. Заедно с Норберт Бош през 2009 година, преди изборите, бях в ООН. Много тежък момент а, бе тогава, тъй като не, бяха, не бе изпълнена нито една от издадените заповеди за арест. Господин Де Йонг. Благодаря. Чух. А, казахте, че е имало такова разследване, разбира се, има процесуални права, но също така трябва да се погрижите е, за експедиция ефективността на разследването, своевременността е важно за държавите членки, важно е и за е, останалите участници в случая. Вие сте изпълнявали функцията на контролер за спазването на процесуалните права и знаете, разбира се, а, за това. Ако главите ОЛАФ, е, бихте ли искали е, вътрешно да се разглеждат националните права и правила или външно. Тоест, е, как виждате и ролята на процесуалните гаранции и на надзорния комитет. Благодаря ви за този важен въпрос. Бих казал и двете. Първо, правата при разследването трябва винаги да се е, разглежда във вътрешен план, да там се задава въпросът е, а, какво правим, защото там а, се търсят данни, там се извършват а, обиски. От друга страна, разбира се, трябва да има силна процедура за външна проверка и валидиране. Аз знам, че има различни школи в това как се разглежда ролята на, на, на надзорният комитет. Аз няма да говоря за прокуратурата на Европейската, защото тя сега се създава, но има и външни много силни мрежи и това също са мрежи. Аз мисля, че е много рефлексивно за някои от моите колеги да разглеждат процесуалните права като нещо, което е противопоставящо се на разследването. Не, това не е така. Те са е, вътрешна част от разследването, защото а, трябва да отговоря двустранно и вътрешно и външно процесуалните права и а, правила трябва да се разглеждат. Благодаря ви. Един въпрос имам сам. Какво мислите за организираната престъпност в Европейския съюз и смятате ли, че Европейския съюз прави достатъчно за да се борим а, с тази чума, която също навсякъде, но и в Европейския съюз. И след това смятате ли, че това може да се реши по правен път или по други начини? Организираната престъпност, благодаря ви, а, тук се проявява по, и по други начини, чрез източване на европейски средства. А не става въпрос да приписваме вина, да установяваме фактите в а, ОЛАФ не е имало възможност поради начина по който се урежда професионално въпроса и във връзките с правомощите на прокуратурата да действа в тази посока. Аз за това смятам, че създаването на Европейската прокуратура е важна стъпка напред, защото се премахва този пропуск. Аз мятам, че в регламента за Европейската прокуратура и в директивата ПИФ ясно се вижда как ако всичко е направено както трябва и когато Европейската прокуратура се превърне в успех, ще улесни наистина борбата в това, това отношение, защото става въпрос за трансгранични явления, типично те са такива и обикновено трансграничната престъпност не може да се на нея не може да се противодейства, освен чрез сътрудничество с националните органи. Аз мисля, че е, не може да се запази едно и също виждане за себе си от страна на ОЛАФ и да продължи да се работи с националните органи, без да се вмести в това в бъдеще картината с Европейската прокуратура. Благодаря.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 Kollegin Novakov, bitte. Господин Кун, благодаря госпожо председател. Господин Блицки, имам въпрос за измамите с ДДС. Според мен взаимодействието между държавите членки и ОЛАВ по този въпрос трябва да се подобри. Мога да дам за пример Германия, която задава въпроса дали Олаф трябва да има изобщо компетенции или не. Как ще подобрите сътрудничеството между Олаф и държавите членки? Ще се изкажа в слота на НП. Какво според вас е бъдещето на процедурата клирингова къща? По тази процедура се провеждат срещи между Олаф и Генералния секретарят на комисията във връзка с случаи засягащи служители на комисията. Тук възниква въпросът за независимостта на Олаф. Вторият ми въпрос – Разбрах онова, което изложихте по случая с Косово, но това е разследване от преди 15-17 години. А какъв е настоящият ви опит с полицейските разследвания? Um, Thank you very much. Vielen Dank. Благодаря ви. Много интересно бе изслушването ви. Благодаря ви за участието. Нека сега веднага продължим работа. Ще дам на политическите групи 5 минути за разискване, след което веднага ще пристъпим към гласуването. Прекъсваме заседанието за 5 минути. Why